заседанието. Благодаря ви, господин комисар. Дебатът приключва с това и продължаваме с следващата серия от въпроси. L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali alla Commissione sulla violazione della libertà di espressione. E... Сега преминаваме с, третия въпрос към комисията относно относно нарушаването на свободата за изразяване на дискриминация в основа на сексуалната ориентация в Литва. Искам да запазим, а, да ви помоля да спазвате регламента, за да може да приключим преди полунощ. И сега давам думата на една от авторките, госпожа Интвел. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, не за първи път Днес обсъждаме законодателство, което може да бъде прокарано от Литовския парламент. То може би ще окаже наистина отрицателно въздействие върху е, хората ЛГБТ в Литва. Съжалявам, че отново го обсъждаме, защото веднъж вече излязохме с е, резолюция по този въпрос – и резолюцията, която предложихме за гласуването утре, според мен е съвсем ясна. Апелираме към колегите в Литва по-добре да помислят по този въпрос и каквото и законодателство да прокарат, да не бъде дискриминационно срещу ЛГБТ. Не мисля, че трябва да говоря много по резолюцията. Смятам обаче, че става все по-ясно, че Европейския съюз трябва да има по-силни правни инструменти за принуждаване страните да спазват основни човешки права. Говорихме е, онзи ден за този спорен закон за медиите в Унгария и ето там проблемите са сходни. Ние сме записали основните принципи, общите ценности на 500 милиона граждани и те са записани в учредителен договор. Когато обаче трябва да ги прилагаме на практика, изведнъж се оказва, че срещаме пречки. Затова, госпожо комисар, искам да изслушам вашето становище по нашето предложение да има един, една пътна карта за правата на ЛГБТ. Европейски парламент много направи за равенството на повод в миналото. Имаме съответните пътни карти по този въпрос, всякакви стратегии за борба с расизма, с ксенофобията, с социалната изолация. Имаме всякакви стратегии за укрепване на основните права, но не на този вид хора, на тази група хора. И затова, според мен, в спешен порядък трябва да разработим такава стратегия. Да се борим срещу предразсъдъците, срещу невежеството, срещу дискриминацията, срещу омразата и да засилим наистина правата на лесбийките, геовете, бисексуалните и транссексуалните. Има много примери. Днес а, обсъждаме а, предложенията за изменения в литовския парламент, но има хомофобия във всички държави членки. И искам още един фактор да привлека вниманието ви, госпожо комисар. Той е свързан с политиката по предоставяне на убежище в ЕС. Беженци, които искат статут които биват преследвани поради сексуалната си ориентация от една държава, няма да я спомена, трябва да преминат през фалометричен тест, така го наричат. Изключително унизителен. Няма място за такъв тест. И искам в Европейския съюз, искам да разбера какво ще направи Европейската комисия по този въпрос. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Луначек за две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, колегата Интвелт вече спомена за какво става дума в резолюцията и аз съм напълно съгласна с нея. И аз ще ви попитам. Хайде да направим една пътна карта на хората. ЛГВД. Искам да убедя унези, които в парламента още не са решили дали ще гласуват за тази резолюция. Четири евродепутата, Софи, аз Майкъл Кашман и Кристофър Фаунер представляват четири групи. Четирите политически групи. Бяхме в Вилнус миналата година в Литва, заедно с а, първия гей парад. Искахме да подкрепим лесбийките, геовете, бисексуалните и транссексуалните в града. Бяхме там с европейското знаме и казвахме, то, това знаме защитава всички. Лесбийките, геовете, бисексуалните, транссексуалните. И това се отнася и до Литва. Какво ще стане с нас и с литовци, които до година могат да отидат на такъв парад за защита равните си права в Вилнус, ако се приеме в Сейма този закон. Всеки един от нас може да бъде глобен 2900 евро за това, че а, публично насърчава а, хомосексуални връзки. Това не се прилага, разбира се, към хетеросексуалността, ако някой това го насърчава. Не. Та, това ли иска парламента? Това ли иска литовския парламент? Една страна, която се е борила за собствената си свобода преди 20 години и лесбийките, и геовете, и бисексуалните, и транссексуалните се бориха също за свободата на Литва, защото те са литовци. За това се радвам, че президента на Литва, която е бивш комисар и правителството, заявиха, че това предложение е против конституцията на страната и законодателството на страната. Тоест е в разрез с тях, извинете. Така че различните Сексуални ориентации са част от обществото на всяка една държава, включая Литва. И да криеш такъв факт от младите, от хората, е само начин за насърчаване на омраза, на престъпления от омраза и на омразни думи. И никой, нито в парламента, нито в Литовския сеймас иска такова нещо. Затова се надявам да получим подкрепата на парламента и на госпожа комисаря за резолюцията. Нямаме нужда, разбира се, от вашата подкрепа, но се надяваме да ни я дадете. Благодаря. Сега давам думата на а, господин Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Аз искам също така да се присъединя към това, което беше казано от изказалите се преди мен. Искам да съсредоточа вниманието ви върху един друг аспект, не само разпоредбите, на законодателството и факта, че те могат да доведат до много сериозни последици за лица в Литва. Става дума също така и за признаването на бракове е, на еднополови партньори. И аз мисля, че това законодателство работи против подобни бракове. Поискахме с писмо пояснение. Комисаря ни отговори. Е, каза ни е, се, че има европейско право за, в полза на бракове на партньори от един и същи Пол. Литва ще се съобразили с това в 2013 година. Ще има проекто законодателство за въздействията, за последиците за гражданското положение. Какво ще стане в 2013 година? Тогава ли ще се признаят брак, еднополовите бракове? Въпросът е как е, ще се направи анализ на последиците от признаването на еднополовите бракови в държавите членки. Какво ще се случи, ако Литва, например, или Румъния не спазят това законодателство? Е, мисля, че трябва да получим една бърза реакция на доклада, посветен на хомофобията. Имаше един годишен доклад от комисията, но просто се питам дали осъзнавате, че е необходимо да акцентираме повече на този въпрос и би трябвало в Европейския съюз да се излезе със специален доклад за хомофобията. Председателката благодаря. Следващия оратор е госпожа Флашикова Бенова, две минути. Благодаря, госпожа председател. Добър вечер, госпожо комисар. Аз трябва съвсем искрено да кажа, че аз не разбирам какво става в Литва. Може би ние сме разочаровани, и а, е, а, е, казваме, че това не трябва да се случи. Ние сме в а, е, Европа, имаме известен напредък, знаем какви са основните ни права. И изведнъж идва сигнал от една държава членка, че това не е така. А, въвежда се а, закон, в който се твърди, че а, отношения различни от хетеросексуалните са ретроградни и какво става това, което сме постигнали тук, заедно с Комисията по правата на човека, подкопава моралното здраве. А, а, това се твърди и ние трябва да защитим децата срещу бедността, срещу престъпността, но повечето от нас, всички ние почти знаем отлично личен опит, че а, децата а, признават само хетеросексуални условия. Следователно за нас не е подходящо да обсъждаме такива проблеми и да обясняваме защо тяхната позиция е грешна. Аз мисля, че ние трябва да действаме решително и да кажем твърдо не подобни законодателни актове противоречат на принципите на Европейския съюз, на Европейската конвенция по правата на човека и хартата. Ние смятаме, че трябва да има осигурено право за изразяване на мнението и на сексуална организация. И моя въпрос е, трябва ли да влезе в сила закон и ще започне ли комисията, ще заведе ли комисията процедура за нарушение? Сега давам думата на комисара Рединг. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да започна подчертавайки, че комисията има съвсем недвусмислено отношение на заклеймяване на хомофобията. Ето защо на 22 ноември миналата година аз посетих Литва и разисквах с президента Таля Кребускате и с министъра на правосъдието това предложение за изменение на административния кодекс – а именно налагането на нов на наказание за нов тип престъпление, а именно а, за вредното въздействие на публичната информация върху непълнолетни лица. В съответствие с последната информация, която съм получила, приемането на последната промяна в литовският парламент е била отложено, така че ще бъде гласувано отново едва пролета, което означава, че продължава дискусията. Дискусията за този проект от текста за изменение и допълнение на наказателния административния и на административно-наказателния кодекс. Още през 2009 година комисията изрази своята сериозна загриженост пред литовските власти във връзка с несъстоятелността на отделни текстове от Закона за защитата на непълнолетни лица от вредното въздействие на публичната информация. И от освен това, този закон беше допълнен през декември 2009 година и аз се опитвам да, це, да а, цитирам създаването а, на различно разбиране за, за семейството и а, а, за различно разбиране на семейните взаимоотношения а, могат а, да бъдат вредни а, за психиката на малолетните. Има директива за електронната търговия, за аудиовизуалните средства с чието текстове противоречи въпросният цитат. На базата на информацията, с която разполагам и закона за предоставането на информация, който влезе в сила на 18 октомври 2010 година, изменението гласи рекламирането и аудиовизуалната комуникация не трябва да предоставя възможности а, за промоция на различна а, сексуалност. Това означава, че виждаме проблеми с съответствието на тези законови текстове или текстове на предложения за изменения с Европейската харта за правата на човека. Комисията написа своят е, изрази своята загриженост пред литовските власти в писмо, ако си спомняте. А, ние написахме, правото на изразяване и на събиране и на информация е един от основните принципи, на който е, е основан Европейският съюз. През май 2010 година се случи това, както един от членовете на парламента цитира. Що се отнася до въпроса за евентуална европе... общоевропейска стратегия за борба с хомофобията, а мнението на комисията е, че трябва да сме 100% сигурни, че всички закони, законови текстове на Европейския съюз съответстват на е, хартата на, на основните права и член 21. Как да бъде направено това? този отговор, отговор на този въпрос може да се намери в писмото и съобщението от 19 октомври 2010 година. Ще се върнем на същия въпрос в годишния доклад, тъй като в него се включва и разглеждането на прилагането на текстовете по член 21. Тази логика, логика, а именно фалометричните действия, които бяха упоменати като процедура а, при а, предоставяне на обежище на бежанци, противоречи пряко на член 21 на хартата, в който се забранява дискриминация на базата на сексуална ориентация. Съвсем ясно е казано в текста. И така, ако в закон на Европейския съюз или а, закон на Европейския съюз, приложен местно от държавата членка, е в нарушение на този текст, то Европейския съюз е задължен а да се намеси. И накрая бих искала да подчертая отново а, ангажираността на комисията в борбата с хомофобията и дискриминацията на база сексуална ориентация. Що се отнася до признаването на социалния статут. Ние нямаме никакво намерение да предлагаме никакви законови текстове, които биха се намесили в, семейното право на държавите членки или които биха модифицирали дефиницията на граждански брак това е в компетенциите на националното законодателство, но признаването на а, актове за раждане на деца при двойки еднополови двойки е друго. Не искам да смесваме нещата. На национално ниво трябва да се даде дефиниция на а, гражданския брак, а на ниво Европейски съюз а, трябва да се осигури свободното циркулиране или движение и а, премахването на дискриминацията. Ето това е което можем и прилагаме на практика. Благодаря. Сега давам дума на ораторите от политическите групи. Започвам с СНП. Господин Бусотил за две минути. Uh, Благодаря, госпожо заместник председател на Европейската комисия. НФП иска да защитава принципите и ценности си по-специално зачитането правата на човека. Европа трябва да се бори срещу всички форми на дискриминация. И това включва дискриминацията а, на основа сексуална ориентация. В а, същото време трябва да зачетем правото на всяка една една демокрация, стига разбира се тя да зачита правата на човека и да не налага дискриминация, да дискутира и да прави предложения и да променя национално законодателство, без да се намесваме в дебатите на национални парламенти, без да нарушаваме принципа на субсидиарността и без да заклеймяваме предварително държава членка не ни харесва тази идея да се заклеймява държава членка Особено след като в този конкретен случай предложението за изменение дори не е било гласувано в пленарна зала в Литва. Все още то се разглежда от литовските власти. Предложените изменения, освен това, се смятат за такива в разрез от европейското право, дори от самите литовски власти, които заявиха, че ще предприемат необходимите действия да поправят а, тази ситуация и да зачитат принципа на а, липса на дискриминация на базата на сексуална ориентация. Та, това предложение за законодателство най-вероятно изобщо няма да влезе в правото на Литва, така че няма смисъл сега да ги заклеймяваме. И в заключение, независимо от това се надявам, че утре НП ще може да подкрепи съвместната резолюция, стига разбира се тя да не заклеймява отделна държава членка и стига тя да бъде модифицирана, така щото да стане по-балансирана. Благодаря ви. Грация. Благодаря. Доколкото виждам, господин Мораес не е в залата, затова давам думата на госпожа Лътфорд за две минути. Благодаря, госпожо председател. Е, изненадахте ме малко, не очаквах да ми дадете думата. Силно се надявам Литва да се получи от опита на Обединеното кралство. Е, Обединеното кралство мина през е, собствените си родилни мъки на това да въведе един закон, който да забрани насърчаването на хомосексуални връзки в училищата. Сегашният министр-председател, тогава беше е, част от е, партията, заяви, е, че партията му греши, е, че подкрепя този закон от 88 ма който след това, разбира се, бе отменен. Дейвид Камерън всъщност а, е, даже предвиди че ще имаме един министър-председател, който ще бъде гей, ще го заяви и ще бъде от партията на торите. Но ще видим дали това ще се случи. А, има едно развитие на отношенията, които колегата Кенък мисля, че е по-запознат, но е, мисля, че позицията на НП е доста по- умерена. Той заяви, че иска тя да бъде такава и аз наистина се надявам, че все пак те ще ни подкрепят ако по-голямата част от техните изменения се приемат утре при гласуването. Така че положението в Обединеното кралство се трансформира. Собствениците на малки хотели, например, днес трябва да плащат компенсации на гей двойки, които те не позволяват да отседнат при тях. Както каза един съдя, всеки един собственик има право да има лични становища по отношение на хомосексуалността, но не може да извършва дискриминаторен акт срещу тези хора. Така че предложеното изменение в Литва всъщност няма да даде възможност на хората да правят паради, както и това ще охлади е, свободата на изразяването и ще наруши правата на човека, както го заяви и Агенцията за правата на човека. Наистина подкрепям апела на госпожа Интвелд във всичко, което тя каза и много искам всички политически партии тук наистина да подкрепят всички права на човека, както и да са изразените. Благодаря. Сега от, дума, от групата на зелените госпожа Горнелисен една минута. Благодаря, госпожо председател. Не за първи път Литва нарушава договора и не за първи път е, те нарушават ролята на а, е, правата на лесбийци, лесбийките, гейвете, бисексуалните и транссексуалните. Ние трябва да кажем, ако искате да се присъедините към Европейския съюз, искате да станете държава членка на Европейския съюз, трябва да спазвате правилата. Това се отнася за Литва, за Франция, за Холандия. Например, ако Холандия иска да започне да иска изкривява, да изменя е, законодателството за иммиграцията, ние трябва да вземем мерки. Всички в Европейския съюз следва да бъдат добре защитени. Радваме се, че комисията е започнала да извършва правен анализ. Надяваме се, че ще има последващи действия, защото не би могло, не би трябвало хората, първо да стават жертви и след това да се преместват в друга държава членка, за да защищават правата си. Председателката благодаря за думата на е, европейските консерватори, господин Танов. Защитаваме принципа, че всички държави членки трябва да защитават всичките права и всеки, който кандидатства за членство на Европейския съюз, следва да спазва тези правила. Не само по въпроса за а, сексуалната ориентация. Когато Литва влизаше в Европейския съюз преди 7 години, тя пое ангажименти. Е, е, това включва и свобода, е, и защита срещу дискриминацията. От името на нашата група аз мога да кажа, че нашата група а, подкреп, подкрепя принципите на а, толерантност. И има някои хора обаче, които а, са против. Ние би трябвало да гарантираме а, възможност и на противната страна да бъде чута, естествено, не с. А, изказвания от а, омразата. Хората имат право да имат лично мнение, но институционално равнище, не можем да си позволим да а, не спазваме общото правило, че всички са еднакви. И това трябва да се знае и в Литва, която е загърбила комунистическото минало. И е, трябва да се каже на Литва, че Европейския съюз е, е против гоненията на хората, които са различни. Една практика, която беше много разпространена в първата половина на миналия миналия век. Най-вероятно, както каза колегата посатил, това няма да се случи е, и вероятно всички тези въпроси ще бъдат само обект на нашия дебат. Благодаря. Благодаря. Три минути на господин Хигинс. В Литва и проблемите в с лесбийки, геове, бисексуални, транссексуални се използва а, като още едно средство да се а, смачка а, демокрацията и прогреса. Преди 20 години а, това а, беше ежедневие. Аз поздравявам стотиците а, гей хора, които проведоха своя марш през май миналата година в столицата на Литва. Политическата структура в тази държава а, провали своите хора, изостави хората си също, както и ирландската а, а, държава изостави своите хора. 35% е безработицата в тази страна, в Литва. Ето защо се опитват властите да отклонят погледите от истинските проблеми на народа, а за да ам, подтиква омраза и хомофобия сексуалното насилие над деца също се използва за да се отвлича вниманието. Трагична е традицията, която е съществувала, че а, малки деца, които са попадали в детски институции, а са а били а, сексуално а, малтретирани. Това е било типична ситуация в Съветския съюз и сега а бившите негови части трудно преминават към свободата в традициите и начина на а, живот. А благодаря госпожа Имбраса. Мисля, че няма, така че господин Стоянов има думата. Е, че те всъщност предполагат, че предложените изменения ще дискриминират хомосексуалните не са сигурни в това те само го предполагат. затова тази ситуация ми напомня малко на филма специален доклад в който използвайки ясновидци местната полиция осъждаше хора преди те още да са извършили дадено престъпление. в момента литва се намира точно в тази позиция да бъде осъдена за нещо което тя всъщност още не е извършила. тук има един друг много голям фундаментален проблем който колеги ще ни мъчи много дълги години занапред и това е конфликтът между различните права на различните групи. например вие знаете че правото на събиране за което говорим сега в тази зала не е неограничено и абсолютно. то трябва да е мирно събиране да бъде проведено при определени обстоятелства които не нарушават обществения ред. това е извън контекста на конкретния случай но не забравяйте че занапред тези конфликти на права ще бъдат огромен проблем за европейския съюз и много често в един момент даже ще се озовем в ситуация в която ще трябва да отсъждаме, чии права имат предимство пред правата на другите ако продължаваме така безконтролно да разширяваме полезрението на така наречените граждански права и свободи. благодаря ви. Благодаря. Следващите оратори. Започваме с госпожа Скриджлевска. Минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. По-настоящем в Литва от една страна всяко демократично избрано правителство може съвсем свободно да законодателствува. От друга страна, правата на човека се защитават от европейското право и международните конвенции. Така че ние сме тези, които трябва да посочат онези случаи, в които има нарушение правата на човека. И поради различна сексуална ориентация. Европейския парламент винаги е бил против а, нарушението правата на човека. Проекто закона в Литва може да ограничи свободата на словото на такива хора. В Европейския парламент разглеждаме и начина по който се третират малцинствата в Литва – не смятам, че те имат равни права, що се отнася до правата на другите граждани. Литва обаче трябва да отговаря на конкретни стандарти, записани в европейското право и това трябва да включва и националните мълчинства. Благодаря. Госпожа Блинкевич Юте благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Е, ние обсъждаме въпрос, който е много е, чувствителен за моята държава. Като нова държава членка, е, Литва спазва и зачита европейските ценности. Тук има е един случай, в който отделни е, парламентаристи е, са внесли някакви изменения в закона. Е, има естествено мерки за рекламиране, за насърчаване на хомосексуални регион, взаимоотношения, и след това, че ратифицирането на Лисабонския договор, Литва трябва да спазва правата на хартата по правата на човека и този проект закон беше осъден и от литовския президент. Естествено, тази разпоредба не е още приета от европейски от Литовския парламент и Комисията по правата на човека се произнесла по тези изменения. Аз се надявам, че Литва ще вземе предвид е, международното становище и Европейския и Литовски парламент ще има политическата воля да отхвърли подобни изменения, които биха се основавали на сексуална дискриминация. Благодаря, господин Ромева и Роеда. Една минута. А, а, посланието, което ние искаме да изпратим на Литовския парламент, но не само на тях, а и на всички, които все още а, обсъждат основни факти, е по-необходимо от всякога. Има две неща, които трябва да напомним на някои колеги, неща, които ние забравяме. Първо, че а, е, а, е, хомосексуалността вече не е психическо заболяване. И второ, а, не е извършено изследване, на което може да се вярва, че образоването на децата за, по проблемите на хомосексуалността може да повлияе на тяхната е, сексуална ориентация. Няма текст в закона в противен смисъл. Посланието, което искаме да изпратим утре е на колегите, е, че не трябва изобщо да се обсъждат такива неща. Именно затова трябва да се приеме тази резолюция, да може да се спре това в Литва, но това не се отнася само за Литва, а за всички, които си крият главата в пясъка и не обсъждат тези проблеми. Председателката, благодаря. Господин Шимански, една минута. Благодаря. Няма друг парламент в света, който е толкова чувствителен, когато става въпрос за защита на различна сексуална ориентация в сравнение с Европейския парламент. Литовският парламент вече беше осъден преди да приеме дори тази поправка. Законодателният процент процес в една държава членка трябва да ни вдъхва повече увереност и трябва да проявим повече разбиране спрямо онези членове на парламента в Литва, които проявяват грижа за защита на своите деца и на децата на Литва – от сексуални посегателства. Аз мисля, че в тази дискусия децата нямат никакво участие. Става въпрос най-вече за защита на хомосексуалността. А тук става въпрос за деца и за това ние не можем да подкрепим този текст. Благодаря. Мисля, че госпожа Хет не е тук, така че ще дам думата на госпожа Шенишин за една минута. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги за европейските граждани има едно убеждение, че ние сме равнопоставени, но в някои а, държави членки а, степента на толерантност към а, различието и различната сексуална ориентация е а, много ниска проекто закони като в Литва се появяват и на други места. Ето защо трябва да имаме, макар и минимална защита а, за хора, ко, а, които биват подложени на дискриминация поради а, различните си разбирания и различната си сексуалност. Хомофобията обикновенно се развихря там, където религията има доста силни позиции. Например, в ислямския свят хомосексуалността се наказва със смърт. Аз смятам, че такава една резолюция е изключително важно да бъде прията от нас. Благодаря. А сега думата е на госпожа Траутман за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Изменението в момента е в обект на разглеждане. То е изготвено в светлината на защитата на младите хора. Как можем да защищаваме малолетните като също така а, говорим за дискриминацията, основаваща се на а, сексуална ориентация. А, това може да доведе до скриване на сексуалната организация. А, това е закон. А, ние трябва също така да. А, ние знаем, че има актове на насилие срещу хомосексуалисти и също така има апели за насилие. Не би трябвало да даваме този пример, такъв образ на Европа. Ние би трябвало наистина да уважаваме другите. И това е напълно противоречие с европейските правила и с хартата по правата на човека. И а, това противоречи на, и е, както беше казано, на всички антидискриминационни разпоредби, които помогнаха нашето национално законодателство да се развива в посока на по-голямо равноправие. Благодаря, госпожо комисар, за това, че много ясно изразихте тематиката. Искам да кажа до каква степен аз апелирам на всички колеги от всички групи да се присъединят към социалистите, демократите и зелените, които а, са инициатори за тази а, резолюция председателката. Благодаря ви много. А, моля, спазвайте регламента. Ние трябва да приключим до, а, през, до, до 12 часа. Госпожа Саборска. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, защо парламента дискуцира едно предложение за закон, подадено от един парламентарист в един парламент в една държава членка? От кога започнахме да диктуваме на парламентите на държавите членки какво могат да обсъждат и какво не могат да обсъждат? Нито този дебат, нито резолюциите, по които ще гласуваме утре, е, са свързани с някакво действащо законодателство. Става дума за един текст, който в момента се обсъжда в един от парламентите на държава членка. Има обаче един акт, който заплашва свободата на медиите. И това е закона в Унгария. Большинството от нас обаче се съгласиха да дадем повече време на унгарското правителство да помисли по този закон, евентуално да го промени. Така че, хайде да бъдем последователни, уважаеми колеги. Нека да изчакаме с тази резолюция до края на дебатите в Литовския парламент. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, аз съм литовка. Говорим за една резолюция, която се основава на едно изменение на административно-процесуалния кодекс. Законодателният процес не е завършил в нашия парламент и Европейският парламент се опитва да се намеси. Никакви дебати не е имало на ниво комисия. Трябва да отбележа, че а, имаше становища по това предложение за изменение, които бяха отрицателни. Аз няма да гласувам за тези резолюции, защото това ще бъде прекомерно. Искам да кажа нещо и на колегата Хигинс. Не говорете, ако обичате, за нещо, което изобщо не сте преживели. Не дайте да сравнявате СССР с Литва. Е, това е абсолютно неразбираемо как може да го направите за мен. Тейн. Госпожа Тейн има думата. Госпожо комисар, госпожо председател, ЕКПЧ забранява дискриминация на база сексуална ориентация. Ето защо Европейски е, държавите членки на Европейския съюз трябва да се борят с тази дискриминация в съответствие с член 27 и 19 от е, договора за функционирането на Европейския съюз. Аз е, поздравявам факта, че във връзка с нашата резолюция от 2009 година, а нещата се промениха и а, решението, което беше предложено, се а, спазва, така че се провеждат тези а, паради, тези маршове. За това ние наистина трябва да продължим битката а, за да не се появяват такива идеи и проектотекстове, във връзка с защита на непълнолетни лица и сексуалната ориентация. Благодаря ви за усилията. Комисар Рединг, имате думата, за да приключим. Госпожо председател, отбелязах много голяма степен на съгласие. А, в парламента от страна на всички политически партии по принципа за недискриминация. И аз смятам, че ако може да има резолюция, която да подчертава този принцип и неговото прилагане в националното законодателство, което е задължение на, на, на държавите членки по отношение на правилата на Европа, които те са приели, аз мисля, че това ще бъде един много важен момент. Онези парламентаристи, които ясно казаха, че тук говорим за закон, който все още не е закон, който е предложение от даден парламентарист, отделен, се прави да подчертая това, но трябва да подчертая и да ви напомня, че както а, а, президента на Литва и правителството на Литва много ясно се произнесоха против тези предложения от страна на някои парламентаристи. Аз се надявам, че а, о, едно, че, че ще се постигне едно почти единодушно е, решение да се подкрепят принципите, на нашите европейски директиви, които се а, а, потвърждават от хартата по правата на човека и се надявам, че това ще бъде отразено от вода утре и мога да се присъединя само към силната позиция на Европейския парламент. Председателката благодаря на а, комисаря. Това са две предложения за резолюция, край на дебата. Утре гласуването е в 12.